Okay, good morning, friends. Добър ден, уважаеми приятели. Morgen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Добро утро, скъпи колеги. Откривам заседанието, което прекъснахме с нощи. От гледна точка на е, дневния ред е добре да започнем сравнително точно. Преминаваме към осма точка – освобождаване на други институции от отговорност. Докладчик е Инес Аяла Сендер. А от е, Сметната палата ще помоля да вземе думата е, Олави Али Найсила. сила. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички депутати. Добро утро и на всички високопоставени служители. Както вече сте свикнали, когато се стигне до освобождаването от отговорност на други институции, обсъждането му в тази комисия, трябва да поговорим по глава 7 от годишния доклад на Сметната палата. Там представяме резултатите от конкретната оценка по отношение на административните разходи на институциите и другите органи на Европейския съюз. Важно е да поясним, че Палатата прави цялостна оценка относно административните разходи за всички институции и други органи. Тоест, оценяват се всички институции и органи заедно. И това се прави възоснова на една цялостна извадка от транзакциите, които са направени от всички институции. Резултата за финансова година 2010 е положителен. Палатата заключи, че транзакциите, свързани с административните разходи през 2010 година, във всички свои материални аспекти са били законни и регулярни. Това прилича всъщност на положението от последните години. Сметната палата дава своето общото мнение за всички институции и не издава становище за всяка конкретна отделна институция или орган. Сметната палата обаче извършва допълнителна работа, като например публикува някои бележки по отношение на някои институции. Тук говоря за конкретни теми. Когато сме решили да извършим допълнителна работа, например по отношение на изчисляването на заплатите, пенсиите, разходите за мисии, разходите за път, различни разходи свързани с наймането на временен персонал и персонал на договор и различни мерки свързани с обществени поръчки. Тази година коментарите са свързани с Европейския съвет и съвета, Економическия и социалния комитет, Комитета на регионите, Европейския орган за защита на данните. По отношение на Европейския съвет и съвета, Сметната палата прави бележки относно начина по който е осигурено финансирането на една определена сграда чрез финансови трансфери. По отношение на економическия и социалния комитет, палатата заключва, че метода, който се използва относно пътните разходи на членовете на економически и социалния комитет не е достатъчно добър и трябва да се основава на актуалните, действителните разходи за билети. Прави се бележка и по отношение на обществените поръчки. По отношение на комитета на регионите имаме забележки относно някои недостатъци в процеса на обществени поръчки по отношение на органа за защита на данните и имаме някои бележки относно назначаването на кадри. Според най-добрите практики трябва да се използват услугите на EPSO. Освен това, коментираме и някои препоръки, които сме правили в предишни доклади. Един от коментарите е свързан с Европейския орган за защита на данните. По отношение на изплащането на социални надбавки на членовете на персонала, палатата прави заключението, че от време на време персонала трябва да предоставя документи, свързани с личното си положение. Палатата не е отбелязала мерки предприяти в тази връзка. Искам да ви благодаря, господин председател, за дадената ми дума и да благодаря на всички депутати. Готов съм да отговоря на всички въпроси, които бихте задали. Калия. Благодаря ви, господин Калия. Преди да дам думата на докладчика, позволете ми да поздравя с добре дошли представителите на институциите. Господин Гарсия от Сметната палата. А, не. От Европейския съд Алфредо Калот. както и господин Штай от Комитета на регионите, господин Вестхаген от Европейския економически и социален комитет. Господин Докси, представител на е, пълномашника по защита на данните и е, господин Харден, е, представител на Европейския омбудсмен. А сега ще дам думата на госпожа Аялас. Е, тя е докладчик по това важно досие. Благодаря, господин председател. Преди всичко бих желала е, да ви поздравя много сърдечно за избора за председател на Комисията по бюджетен контрол. Надявам се, че ще работим добре. Това е комисия, която се е, занимава с е, много интересни теми. Някои не толкова вълнуващи, е, по-малко вълнуващи, но затова пък всички те много важни от гледна точка на гражданите на Европейския съюз. Благодаря много на представителя на Сметната палата за задълбочение и точен анализ е, при е, проверката и формирането на заключенията на Сметната палата. Позволете ми да направя сега един кратък преглед е, за действията на е, е, отговорните лица в администрацията, в отделните институции. Преди всичко благодаря на всички за това, че ни бяха предоставени необходимите документи. Господин председател, бихме могли, може би, да дадем думата на отделните институции, на техните представители, така че е, да действаме е, по реда на институциите, след като чуем изказванията на отделните представители. Аз ще направя моите бележки за съответната институция. Това е моето предложение. Председателят, е, благодаря ви за тази кратка информация и за предложението как да процедираме по това досие. Да, ще последваме вашия съвет и за това сега давам думата на господин Калот. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. А, доволни сме от заключението на Сметната палата в техния доклад. Палатата прави заключение по отношение на Европейския съд, от което ние сме удовлетворени, защото това заключение е, отразява плодовете на нашите усилия в течение на години. Нашето сътрудничество с Сметната палата а, в рамките на ежегодните одити и сътрудничеството също така на контрол, с контролните органи и по-специално с Комисията за бюджетен контрол. И то в сътрудничество в много отношения. Ние се опитваме да предоставим възможно най-пълна информация за нашата дейност от една страна и от друга страна. Е, е, се опитваме да вземем под внимание всички а, забележки и всички препоръки, които се съдържат в в докладите на Кокобю и на Европейския парламент. А, по отношение на контрола ще се огранича с а, това. Колкото се отнася до дейността на нашата институция, а, както се вижда от доклада на палатата за 2010 година, се виждат работата на трите юрисдикции, от които е съставен нашия съд. И цифрите показват увеличаване от година на година на делата и случаите, които ние разглеждаме. И това увеличаване на делата се отразява също и в данните за 2011 година. Трябва да кажа, че и трите юрисдикции се оказаха способни и през изминалата година да се справят с това повишано на, по-високо натоварване. През март 2011 година ние представихме на съвета и на парламента предложение за промена на нашия статут. Предложение, което цели увеличаване на нашите, нашия капацитет за работа, за да може по-добре да управляваме нашата институция, а, а, а, и също така искахме добавянето на 10 нови съдийка. Тук е, има един елемент от нашата работа, който е особено интересен и то с право за Европейският парламент. Това е срокът, в който се разглеждат делата. А, преюдициалните решения, които са особено важни в работата на съда, и това има особено значение за работата на Европейският парламент, процедурата отнемаше 24 месеца през 2004 16 месеца през 2010 и а, за се задържа на 16 месеца и през 2011 година. А, тоест имаме основания да бъдем удовлетворени. Но също така а, необходимо е да предприемем нови мерки, които ще ни позволят да продължим да изпълняваме адекватно нашата мисия и в бъдеще. На ваше разположение съм за въпроси, дами и господа. Eh, eh, Благодаря, господин Калот. Смятам, че е важно да изслушаме първо представителите на всички институции и след това вече да задаваме въпроси. Сега ще помоля от името на Сметната палата думата да вземе господин Руис Касия. Благодаря, господин председател. Аз също ви е, поздравявам за избора за председател. Ще направя няколко коментара по основните моменти, свързани с 2010 година. Можем да говорим за подобряване на работата. 62 са документите, които са представени в тази връзка. Положителна е оценката е, относно ключовите области, е, в които е, ние се стараем да постигнем подобрение, именно подобряване на качеството на нашите доклади и на, на препоръките в тях. Това не означава естествено, че няма какво да се подобрява. Трябва да се подобри точността, своевременността на докладите, а също и качеството на констатациите относно проведените одити. Същото може да се каже и за ефективното управление на средствата. Наблюдаваме подобряване 93% бяха свободните места, Междувременно през 2010 година те бяха под 5%, в момента са 3%. 26 места бяха преместени е, в е, рамките на отделните сектори и отдели. Около половин милион е, годишно със средствата за сигурност, К3 в момента е в процес на изграждане. Отделните строителни фази ще протекат съгласно определените срокове. 2010 година стоеше под знака на транспарентността, нещо, което е отбелязано и от докладчика във вашата комисия. Бяха приети нашите препоръки и съобразени в е, е, проекто бюджетите, е, гласувани от парламента и от съвета през 2010 година. Вътрешните одити също, е, съгласно нашите заключения, е, протичат по-добре, отколкото в предходни години. Радваме се, че можем е, да констатираме по-добри резултати. Надяваме се в бъдеще да повишим още повече качеството на нашите доклади и също времено да реализираме така необходимите економии ще се опитаме да ограничим финансовите ресурси, които са необходими за поддръжка на нашата институция. Нашите е, проверки е, и прегледи, е, които изготвяме годишно, ще бъдат все по-своевременно и точно изготвени. Благодаря на представителя на Сметната палата. Сега давам думата на господин Штел, който е представител на Комитета на регионите. Благодаря, господин председател. Комитетът на регионите през изминалата година продължи усилията си за подобряване на управлението на администрацията – отчитайки заключенията и препоръките на Сметната палата и е, тези, които се съдържат в докладите за освобождаване от отговорност на Европейския парламент. Всичко, което предприехме, е съобразено с е, методите, разработени и предложени от Европейската сметна палата, за да можем да модернизираме нашата администрация. Комитетът на регионите получи допълнителни правомощия е, съгласно Лисабонския договор, което означава и допълнителни предизвикателства за нас, е, най-вече свързани с економии на финансови средства. Комитетът на регионите е, продължава обаче усилията си е, по отношение на субсидиарността, по отношение на е, някои други области. Ние сме все така активни, както и в предишни години. по отношение на Средиземноморския регион, бяхме е, помолени да е, участваме активно в изграждането на е, някои институции, да работим активно съвместно с представители на Средиземноморския район. Във връзка с въпросите, повдигнати от Европейската сметна палата, ще посоча, че тръжните процедури, е, при които е, става дума за по-малки е, по размер суми, ще бъдат организирани по-добре, така че ще могат да се провеждат при съкратена процедура и упростена процедура. Ще работим по-бързо, по-ефективно трябва ли, е, господин председател, веднага да се спра на всички тези въпроси? Председателят. Не би трябвало, е, и това очаквам от вас, е, да се спрете накратко на тези въпроси, които от ваша гледна точка са особено важни. Да, тогава ще резюмирам. Комитета на регионите играе особено важна роля и също времено ние се опитваме да изпълним ефективно нашите задачи, независимо от необходимостта да економисуваме финансови средства. Благодаря, господин Штае. А сега ще дам думата на генералния секретар на Европейския економически и социален комитет, господин Фестлакен. Благодаря, господин председател. По отношение на бележките на Сметната палата относно обществените поръчки, комитета си отбеляза всички тези коментари. Изпратили сме напомняне до всички авторизирани служители в този контекст и комитета се опитва сега така да организира своите ресурси, че да отчете препоръките на Сметната палата. Трябва обаче да кажем, че по-малките институции имат по-ограничен марш за маневриране, тъй като не разполагат с достатъчно човешки ресурси. Има една препоръка, в която се казва, че институциите би трябвало да сътрудничат най-вече в областта на обществените поръчки, но и не само. И аз бих искал да подкрепя тази препоръка, направена от съвета. По отношение на освобождаването от отговорност на комитета за 2009 година, председателя Нилсон написа писмо на председателя на парламента Бузек. Няма да повтарям неговото съдържание. Сигурен съм, че вие го имате някъде в архивите. По отношение на казаното от доктор Галея относно финансовия статут на членовете на комитета, економически и социалния комитет, искам да напомня на уважаемите депутати, че на 6 декември миналата година бюрото на економическия и социалния комитет единодушно взе решение да се премахнат единните брутни суми за пътуване, които се отпускат и в съответствие с препоръките на съвета да се създаде система за възстановяване на пътните разходи, която прилича много на тази на парламента. Съответно, възстановяват се пътните само възоснова на конкретни представени документи. Има вече много по-строги изисквания относно бизнес класата. Имаме въобще средства за пътуване, които много приличат по размер на тези на Европейския парламент. Искам тук да поздравя отговорния докладчик за 2010 година, тъй като тя извърши много важна работа. Економически и социалният комитет, за разлика от комитета на регионите, има нужда от съгласието на съвета на министрите, за да промени дневните суми, които се отпускат на членовете. В момента ставката е 233 евро на ден, плюс 34 евро, ако членовете трябва да останат да пренощуват в Брюксел. Има едно съгласие, според което тези ставки би трябвало да се приравнят към тези на Комитета на регионите и въобще системата на отпускане да бъде такава като на Комитета на регионите, да има малко по-голям реализъм. Така че в тази връзка бихме искали да получим съгласието на парламента, за да може да убедим съвета той да промени дневните, които се отпускат. В заключение, във връзка с двете бележки на Сметната палата. ЕИСК е направил значителни стъпки и сме отчели всъщност всичко казано в тези препоръки. Благодаря. Äh, От името на Европейския омбудсмен, э, омбудсмен э, думата ще вземе господин Харден. Имате я. Благодаря. Подобно на Сметната палата и Европейски орган за защита на данните, дейността на омбудсмана е свързана с надзор върху работата на други лица и окоръжаването на най-добрите практики. Така че ние приемаме много сериозно работата на органите за бюджетен контрол и полагаме максимални усилия за да приложим онези принципи, които искаме други да прилагат. А именно, когато има грешки, да си ги признаем и да ги поправим. И на второ място да продължим да търсим възможности за подобрение. Казвайки това, искам да кажа, че няма конкретни бележки на Сметната палата относно нашата институция тази година и това го отбелязвам с задоволство. Естествено, винаги гледаме какви са коментарите за другите институции, най-вече малките институции, за да видим дали може да извлечем полки. По отношение на непрекъснатото подобряване на дейността, с ваше позволение искам да ви обърна внимание на два въпроса, по които работим. На първо място вътрешна реорганизация на нашите служби, чиято цел е по-голяма ефикасност и ефективност във връзка с използването на човешките ресурси. На второ място опитваме се на веб страницата на омбудсмана да качим един доклад за годишната дейност и годишен план за дейността с цел по-голяма прозрачност за обществеността. Благодаря. Thank you very much, Благодаря, господин Хардан. Сега ще дам думата на господин Докси от е, Европейски орган за защита на данните. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Е, е, службата на, за защита на данните е най-малката европейска институция. Това е независим надзорен орган и нашата задача е да опазваме неприкосновеността на личните данни във всички институции, когато данните биват обработват и когато те се използват като основа за законодателни актове. В момента изпълняваме стратегия на растеж. Скромен, но устойчив растеж от 2007 до 2013 година. Тази стратегия отговаря на реалното нарастване на нашето натварване, на работата, която вършим. Нашата работа значително се увеличи през последните няколко години поради влизането в сила на Лисабонския договор. Нови области бях, станаха обект на нашия надзор. Същото се отнася и за изпълняването на цифровия дневен ред, по-голяма нужда от защита на данните и нашата служба, необходимостта нашата служба да координира работата си с всички европейски институции и агенции. С помощта на парламента, за която ние сме много благодарни, през последните три години нашия персонал нарасна от 39 на 43 души. И искам да подчертая, че това нарастване на персонала беше постигнато в рамките на един намален бюджет. Защото, както и другите институции, много добре съзнаваме нуждата от економии. Значи нашия бюджет от 7 6,9 милиона през 2010 се намали на 7 милиона и 600 хиляди през 2012. Стараем се да подобрим качеството на нашата работа. През 2009 започна вътрешна реорганизация, която беше завършена през 2010 и мисля, че днес сме свидетели на плодовете от нашите усилия. Все по-добро изпълняване на бюджета – 73% през 2009, 85% през 2010 и имаме намерение да подобрим изпълнението на бюджета още повече. Започнали сме процес на стратегически преглед през тази година и до година. Провеждаме самооценка и вътрешни консултации. Ще започнем всеки момент външни консултации с заинтересованите страни, като целта ни е да повишим въздействието на нашата работа, е да повишим ефективността, с която изпълняваме своите задачи. Следващата задача, като част от въпросния преглед, ще бъде създаването на ключови показатели за това как изпълняваме задачите си. Господин Галея а, участва в тази работа. А, от а, Сметната палата ще имаме и вътрешни ключови показатели, а, които а, ще читат как изпълняваме задачите си за първи път, разработваме годишни и междинни стратегически планове. Тази година за първи годин, път ще имаме годишен план за управление и междинен стратегически план. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Докси. Изслушахме становищата на представителите на институциите. Господин Вестлак е, зададе един въпрос. Ще видим дали е, някой може да отговори на този въпрос. Е, може ли с 34 евро да <laughs> си платиш нощувката? Така че сега ще чуем какъв е отговора на, може би, на докладчика. Давам думата във всеки случай на нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Ще е, изпълня вашата препоръка, като задам няколко въпроса на представителите на другите институции. Много съм им благодарен, че са тук на нашето заседание. По отношение на съда, с право беше подчертано, че един от главните въпроси е увеличаването на обема на работата, с която той трябва да се справя. Европейските граждани сега могат да се обръщат към различните органи на съда и е, с право е, съществува известна загриженост по отношение на увеличаването на натоварването на съда. От друга страна трябва да се отбележи, че е, е съкратено времето за съдебните процедури. Бих искал да ви попитам обаче, доколко използвате електронната система на съда, така наречената е-курия когато се опитвате да се справите с увеличените обем на работата си и се опитвате да съкратите сроковете, в които изпълнявате задачите си. Сметната палата е, е много благодарна, много благодарна за сътрудничеството, но разбира се, винаги очакваме нещо повече. Трябва да се признаем обаче, че са положени големи усилия. Но още нещо съвсем конкретно. А, а то е следното. Казахте ни, а, че ще имате а, а, така наречения peer review, т.е. взаимен преглед. Как се отнася това към заплатите на възнагражденията на работещите в съда? Ако обичате да ни кажете нещо по този въпрос. Сега нещо за Комитета на регионите. Благодаря за предоставената информация. И има нещо конкретно, което ми се иска да ви попитам. Когато става дума за координацията, нещо, което господин Уесли спомена. Как вие виждате споразумението за административно сътрудничество, което е, е пример за е, положителни усилия за сътрудничество. Трябва да признаем, е, че е, економическият социален комитет полага усилия за да уради положението на консултантите. Нещо, което Европейския парламент отдавна, за което Европейския парламент отдавна настоява. Разбира се, 34 евро е абсолютно неадекватна сума, но сигурен съм, че в новия статут ще бъдат предвидени дневни и за подготвителна работа. И интересно е да се знае как сумите по член 11 се свързват и се отнасят към сумите по член 12. Необходимо е да да се попита генералния секретар, когато той говори за формуляр, който обективно да показва какво е участието в заседание, реалното участие в заседание. Как това се отнася към дневните е, суми. Но а, говорим за а, пътни разходи, когато става дума за видеоконференции. Това като че ли е някакъв парадокс. Може би ако живеете в някое село, ще ви се наложи да отидете в съседния град, за да участвате в видеоконференция, но иначе видеоконференцията не е свързана с пътни разходи. А, бих искал да помоля представителите на економическите социален комитет а, да ми кажат докъде стигнаха изследването на ОЛАФ Има един случай, който в момента е в Европейският административен съд. Въпрос, който живо ни интересува. защото в този случай може да е свързан с редица други проблеми. Е, съществуваха и някои вътрешни проблеми в економическия и социален комитет. Необходимо ни е да знаем как се решават те. Няколко думи за омбудсмана. Ние сме съгласни, че съществуват възможности за по-рационална организация на администрацията. Ситуацията се подобрява ежедневно. Но интересно е да видим дали са съкратени сроковете във връзка с обработката на жалбите и управлението по отношение на новите технологии. Но поставям акцента върху сроковете за обработка на отделните случаи. Наскоро Европейският парламент изготви доклад. И на последно място ще се спра и на Европейския орган с защита на данните. Мисля, че е, е, там нямам какво да отбележа. Е, всичко е така както трябва. В заключение ще посоча само още нещо. В различните доклади на Сметната палата се посочват и слабости, недостатъци, най-вече във връзка с началната фаза през 2009 година, но междувременно вече тези недостатъци са отстранени, така че се разполага в момента с електронна система, която надежно може да съхранява поверителната информация, защитените данни а ежегодният е, доклад за дейността посочва и определени показатели, които се съдържат в е, плана за действие. В е, този доклад за дейността е включена и една рубрика по-нататъчна работа във връзка с освобождаването от отговорност е, от Европейския парламент. Но ще продължим да следим нещата. Благодаря. Председателят, благодаря, госпожо докладчик. От името на НП най-вероятно някой от колегите ще вземе думата. Госпожа Иванова. You, would... Благодаря. Искам да благодаря на всички представители на различните институции за изказванията. В Нашата резолюция за освобождаване от отговорност по отношение на Комитета на регионите от 2009 година поискахме да има преразглеждане на всички области, в които има разходи, за да се идентифицира възможност за спестяване. Искам да попитам, направена ли е такава оценка и какви действия са предприяти тъй като когато има време на крайни економии, всички институции трябва да оптимизират своите разходи. Втория ми въпрос е свързан най-вече с дейността на Европейския орган за защита на данните. Докладчика госпожа Айяла попита какви са последващите действия относно препоръките на палатата. Моя конкретен въпрос е свързан с последващата проверка относно нея нямаше нищо споменато в последния доклад. Направено ли е нещо в областта на последващия контрол, тъй като той е много важен за системата на контрол като цяло? Благодаря, господин Вон. Благодаря, господин председател. Моя въпрос е към господин Уестлейк от ЕИСК. Тук не става въпрос за тези 34 евро, а за финансовото управление. Ако колегите се справят с 34 евро на ден, значи определено са съвестни по отношение на харчовете. 2010 година имахме обсъждане на освобождаването отговорност. Сега обсъждаме пък освобождаването за 2010 година. Всъщност тук са свързани 2009 и 2010 година по отношение, например, на пътните разходи. Искам да попитам по отношение на други области, не само пътните разходи, може ли да има подобряване? Във връзка с бюджета за 2010 година, палатата повдигнала ли е някакъв някои проблемни въпроси пред господин Уестлейк. Или финансовото управление е добро? И накрая третия ми последен въпрос. Какви защитни механизми има, за да се гарантира, че решенията, свързани с финансите и ресурсите, са надлежно документирани и обосновани? Благодаря, господин Вон. Дирк Епинг. Благодаря, господин председател. Във време на крайни економии, когато съвет, комисията и парламента правят усилия да намалят разходите, бюджета на ЕИСК и на комитета на регионите продължава да растат с около 50% през последните 8 години. Така че фразата ограничени ресурси, както я спомена господин Уестлейк, е нещо като литота. Само за една година ЕИСК е увеличил своя бюджет с 1,5%, а Комитета на регионите с 2,1%. Като суми това са някъде около 86 милиона. Имаме една резолюция от май 2010 година, в която Европейския парламент призова ЕСК да приложи цялостен преглед по отношение на своите разходи, за да се гарантира, че всички средства, които се изразходват, водят до конкретни видими резултати. Аз обаче си мисля, че ЕИСК си живее както му е угодно и искам да попитам представителите и на Комитета на регионите на ИСК какво ще направят по въпроса. Още нещо, по което говори палатата, системата за възстановяване на разходите. Схемата, според която членовете на ИСК получават едни цялостни суми, за да се явят на заседание, без да предоставят документи. Сега, казва се, че тази схема е прекратена и се възстановяват разходите възоснова на конкретни документи, само че тази система ще започне да действа от 2015 година, доколкото знам. Защо да не започне тя да действа веднага? Защото тази система на единни суми общо взето води до сериозни злоупотреби. Имаме един бив член Джакомо Реголдо, той през 2010 година беше вкаран в затвора, защото е искал възстановяване на средствата и от ЕИСК, и от организацията в Италия, която представлява организация на работодателите. Само, че той не е върнал нищо от тези средства до сега. Освен това, когато говорим за внасяне на средства, трябва да разглеждаме и резултатите от тези внесени средства. Тук се говори за демокрация на участието. ЕИСК е отроил своя бюджет за комуникации през последните две години. Комитет на регионите го е отвоил. 0,35% са посещенията на веб страницата на ИСК като процент от посещенията на страниците на всички институции, за Комитет на регионите процент е 0,27. Сега комуникациите променят целия свят, те пораждат и революции. Искам да попитам да не се окаже така, че персонала като брой има повече регистрации в Twitter и Facebook, вместо по-голям, отколкото самия конкретен персонал. Има едно проучване, което показва, че през 2010 година нито един от двата комитета не изпълнява своите обещания. Тук не трябва да говорим за полезността от тези два комитета. През 2003 година колегата Хеле Торнинг Шмидт представи един документ, според който, цитирам, ЕИСК е изключително неефикасен по отношение на разходите. Сега Хеле Торнинг Шмидт е министър-председател на Дания и съответно взема в момента поста председател на съвета на Европейския съюз. Трябва ли да откажем освобождаване от отговорност на тези две институции, докато не се даде конкретно сериозно предложение за мерки за намаляване на разходите. И тъй като двамата генерални секретари са тук, може да ни кажат те какво смятат да направят, за да удовлетворят парламента, съвета и комисията. Между другото, аз съм възложил едно проучване и когато то е готово, ще ви дам тази информация. Благодаря, господин Епинг. Както знаете, информацията се появява винаги в интернет. Нашето заседание се излъчва по интернет и ще е интересно да видим какво ще се появи в Twitter, в Facebook и така нататък. Можем да попитаме сега представителите на всички институции дали имат акаунти в Twitter и дали публикуват там информация ще е интересно <laughs> да видим дали някой от Европейския съд публикува информация в Твитър. Едва ли това е така. Сега, някой иска ли да зададе въпрос или да минем направо към отговорите? Госпожа Гресле, опитах се да установя колко са хората, които всъщност отчитат, така да се каже, по конвенционалния начин средствата, които изразходват. Но обикновено това става с представяне на документи. И аз мисля, че е, можем да поискаме такава информация от всички институции е, по категории служители и е, членове. Естествено, че е, не става дума за е, някакви особено сложни за изготвяне документи, но става дума в крайна сметка за нещо като щатна таблица. Нали? Около 55 000 са е, щатните служители, работещите в институциите и е, би трябвало е, много е, ясно да можем да направим една сметка на всички разходи, свързани с персонала. Да, това е, много важен момент. Очевидно няма консолидирана база данни, така че би трябвало да го направим, за да обединим данните за служителите в институциите. Нямам други заявки за изказвания. Е, от страна на членовете на комисията. Затова сега ще помоля отново в същия ред да изслушаме представителите на институциите е, Съда на Европейския съюз. Благодаря, е, господин председател. Благодаря на докладчика за въпросите. ние използваме електронната е, система Екурия за изпращане на документи, а също така а, и за известяване. Ние не използваме очевидно а, Twitter а, в, в процесуалните си действия, но това е информационна система, която в, в а, определена система ще използваме за тясно сътрудничество с информационните служби на а, комисията. Нашата система, а, която беше влезе в действие на 1 ноември, а, а, сега действа успешно. Ние смятаме, че електронната система улеснява административните задачи, тъй като ни позволява да изпращаме документи, не е необходимо да изпращаме на хартиен носител всичко, нещо, което е, позволява да реализираме значителни економии. Ние също така информатизирахме вътрешната си работа и вече едва ли би могло да си представим как можем да работим без тази система. Но естествено, дали е електронен документ или на хартиен носител, делата са си дела, проблемите не могат да се решават по-лесно, защото са на електронен носител, но нещата се ускоряват. Това води също така, както посочих, и до економии. Използвам случая да отговоря на вашият въпрос във връзка с економиите. Правим всичко възможно, за да реализираме економии, без обаче по какъвто и да е начин да намаляваме качеството на нашата работа. И искам да ви уверя, че е, вече не издаваме на хартия на носител решенията на съда, нещо, което се правеше от 60 години насам, използваме електронна система за тази цел, нещо, което води до много големи економии. Е, и по този начин по-бързо може да отговаряме на въпросите на гражданите, които се отнасят до практиката на съда. По този начин намаляваме разходите за функционирането на нашата институция. Благодаря. А сега? Думата има Луис Гарсия от а, Сметната палата. Благодаря ви. Ще отговаря на въпроса за партньорските проверки. Сметната палата започна с подготовката на тези проверки. Ще е, подберем е, определени сметни палати, които ще е, извършат всъщност основната подготвителна дейност. Сега, как стоят нещата във връзка с декларациите за финансов интерес? В момента се преработва кодекс, етичния кодекс и кодекса за така, съобразено с финансовите изисквания поведение на членовете, така че е, ще можем да ви предоставим информацията, която желаете да получите. По въпроса поставен от госпожа Гресле. Как стоят нещата при нас? В края на 2012 година 887 са общо е, заетите, е, плюс 11 е, специалисти на национално равнище и е, още няколко души, които са е, на стаж при нас, е, така че е, малко повече от 800 са заетите в Сметната палата сътрудници. Благодаря на господин Луис Карсия. Но наистина е, би било хубаво да съберем тези данни за е, работещите в институциите и в определен ден да публикуваме тази информация. Давам думата на господин Штал. Сега, благодаря господин председател, благодаря и на, за въпросите, зададени както от докладчика, така и от други членове на комисията. Е, благодаря много на вашия докладчик за това, че се работи добре съвместно с економическия и социалния комитет. Има определени дейности, които се организират съвместно с економическия и социалния комитет, които са водят до определен синергетичен ефект така че ние успяваме съвместно да се справим с някои от е, по-сложните ни задачи. Естествено, това е свързано с определена координация, с е, но ние имаме и споразумение за сътрудничество, така че там са засегнати и тези въпроси на координацията. Струва ми се, че от финансова, економическа и политическа гледна точка можем да говорим за добър контрол върху дейността на администрацията, която дава един добър е, резултат, е, особено по отношение на необходимостта от финансови економии. Защото когато е, институциите успяват да координират действията си и да работят в по-тясно сътрудничество помежду си, могат да реализират определени економии включително и е, економии от персонал. Бе поставен и друг въпрос. Е, нашите членове е, в периодично представят декларации за финансов интерес. Те се е, публикуват и на е, веб страницата на Комитета на регионите, съгласно едно решение на нашия председател. Така че е, членовете на Европейския парламент и на останалите институции, присъстващи тук, могат е, да получат тази информация. Особено Сложна е следващата тема. Нашите членове са министри, кметове, представители на местни органи за самоуправление. Те е, знаят много добре е, колко важно е да се економисват финансовите средства, с които е, разполагаме и че пред същата необходимост сме изправени и като членове на Комитета на регионите. И затова сме разработили една програма за е, по-висока ефективност, включително и е, в управлението на административните ресурси. Е, повече от 140 са мерките за подобрения и за рационализация на административната дейност, която, които сме подготвили. А по отношение на бюджета, много сериозно сме прегледали всички е, рубрики и сме определили онези е, сфери от нашата дейност, където наистина бихме могли да реализираме по-чувствителни економии. Но вие знаете, че съгласно Лисабонския договор имаме и нови е, правомощия, които естествено трябва да изпълняваме. Е, във връзка с економиите ще кажа, беше възможно по отношение на сградите най-вече, заедно с Европейския економически и социален комитет да реализираме съществени економии по отношение на разходите на газ, на гориво за отопление тъй като получихме е, е, съвместно ЕМАС. Още нещо, на което бе обърнато особено внимание тук, е една тема, която обсъжда и нашите членове. Е, всяка година, съгласно правилника за дейността на комитета, ние трябва да представяме доклад за економическата целесообразност на нашите действия. Тоест, е, доколко съществува така е, разумно съотношение между политическите е, ангажименти на нашия комитет и финансовите разходи и всички други мерки, които сме предприели, да кажем, във връзка с електронната оборудване, с електронните системи и така нататък. Да. Целта на Комитета на регионите не може да бъде естествено да поддържаме пряк контакт с всеки гражданин, пряк физически контакт, но Twitter естествено е една много интересна медия, която ни дава възможност да се свързваме с хората, с представителите на, на местните органи за самоуправление, общинските съветници, кметовете, министрите е, на регионално равнище и така нататък. Е, и ние е, е, практикуваме и нещо друго, което се оказва много ефективно. Имаме е, много е, електронни бюлетини, електронни вестничета, които разпространяваме, които подпомагаме. И именно там най-ефикасно се поддържа връзката с гражданите. Е, тъй като не можем да достигнем директно до гражданите, нашата целева група са на практика е, местните органи за самоуправление, някои органи, ведомства на е, регионално, на местно равнище, на национално равнище и така осъществяваме този контакт. Господин е, Уестлейк от Европейски економически и социален. Благодаря, господин председател. Е, във връзка с това, което колегата Герхард Шаус каза за общите услуги, след като въпросът вече е повдигнат, ще кажа, че според мен другите институции трябва да знаят повече за сътрудничеството между нашите два комитета, тъй като това е един добър пример и може би е, така модел за бъдещото сътрудничество между европейските институции. Нашето сътрудничество се основава на споразумение за сред... сътрудничество, което е, има със срок 7 години. Стигнали сме до средата му. Миналата година направихме междинен преглед. Е, ние е, надзираваме една сложна система на управление, което работи, защото е необходимо тя да работи. И чрез тази система реализираме сериозни економии за европейския данакоплатец и с радост ще предоставим повече информация на вашата комисия. Например, по отношение на Европейският е, економически социален е, е, комитет, повече от половината от моите служители участват в съвместна работа. А какъв е финансовият статут на новите членове, попита докладчика. А, а, признавам, че преди да започна работа в, в комитета, не знаех достатъчно как работят неговите служители. А, не знаех, че те не получават европейски заплати. Единствената заплата, която те получават, те идва от организациите, които те представляват. Така че когато даден член а, се занимава, работи в комисията и не работи в а, своята организация, а, това а, не носи а, разходи на организацията, която представлява. В много случаи организациите отчитат това при възнаграждението на служителите. Това е нещо, което не се разбира достатъчно добре. Без преувеличение, членовете на Европейския економически и социален комитет са европейски доброволци – Втори въпрос е времето, което те отделят, за да работят в, в, в ЕКОСОН, Економическият и социален комитет. А, понякога 2-3 дена отделят, за да дойдат в, в Брюксел. Видеоконференциите в бъдеще, ако се решат проблемите с превода, може би ще бъдат едно добро решение. Но ако един наш член участва в видеоконференция, той пак да е на разположение на своята организация, което трябва да се отрази в финансовия статут. Ще ви предоставя, се предоставя на почитаемия докладчик пълна информация и съм готов да разясна всички въпроси, които тя може допълнително да иска да зададе. Докладчика попита също така за Олаф и омбудсмана. Трябва да подчертая, че Европейският економически и социален комитет винаги е сътрудничал изцяло с всички агенции, институции, ОЛАФ, включително ОЛАФ, омбудсман на Европейската сметна палата. Госпожа Аяла Сендър повдигна въпросът първо за Олаф, мисля. Няма да издам държавна тайна, като кажа, че наистина на 11 март 2011 Олаф започна разследване, ние изцяло се озовахме с, в помощ на това разследване. Ставаше дума за 2500 и 2005-2006 година за предполагаема кражба. Ставаше дума за 250 евро. От тогава обаче, както е започнало следването, не сме чули абсолютно нищо по този въпрос и трябва да кажа, че напълно съдействаме на Олаф а, а, и ще му съдействаме, когато те се обърнат към нас отново. По отношение на омбудсмана, трябва да кажа, че винаги сме изпълнявали препоръките на омбудсмана и мисля, че бяхме споменати в специалния доклад на омбудсмана миналата година като положителен пример на институция, която винаги е била готова да намери а, решения, приятелски решения, пътя на разбирателството. Има един въпрос, който още не е решен. През декември говорих с омбудсмана, миналата седмица в Страсбург също говорих с омбудсмана. става дума на AIPA и правомощията. бихме искали да намерим решение на този въпрос. готови сме да сътрудничим. Сигурен съм, че в бъдеще ще намерим решение. А докладчика също подигна въпросът за решението на Европейският съд по отношение на обявата на, вак... на свободни места, вакансии, които вследствие на които аз бях избран за генерален секретар. Имаме вече такива прецеденти. Анулирането на а, едно съобщение за а, вакантно място не значи, че човека, който е взел мястото, ще бъде освободен. Господин Бруно, например, а, там а, вакантното място беше анулирано, но той остана на поста си. А, председателството на председателят на комитета потърси правни консултации на три различни независими а, консултанти, а, а също така и от правните служби на парламента, съвета и комисията и отговорите, които получихме, са абсолютно еднозначни. Анулирането на съобщение за вакантно място не значи, че се анулира а, и се освобождава поста. Ние сме. А, става дума за а, а, е, равноповесността на езиците в тези съобщения, когато се обявява свободно място. За да бъдат нещата съвсем ясни, председателят на комитета размени места с представителите на италианските и испанските а, органи, които фактически бяха подготвили текста и те ни казаха, че въпросът е приключен. Аз поканя госпожа Яла Сендер да доде в, в комитета и ще й предоставя цялата информация, с която разполагаме. Признавам, че положението беше необичайно, но ние сме готови да предоставим пълен, пълен обем информацията, с която разполагаме. Благодаря за въпроса господин Дол. Защото това ми напомня едно друго искане, при, което беше свързано с резолюцията от 2009 за освобождаване на отговорност, Става дума за финансовите интереси на членовете. Искам да уведомя почитаемите дами и господа депутати, че комитета сега напълно отговаря на изискването на тази препоръка, която беше включена в резолюцията по освобождаване на отговорност за 2009. Имаме заместник-председател, който Яцек Кравчек, който отговаря по финансовите и бюджетни въпроси. Е, провели сме реформа на нашите структури и процедури. Опитваме се да осигурим пълна прозрачност, но това съвсем не значи, че преди това не, нашето финансово управление не е било достатъчно прозрачно, но винаги има място за подобрение. И сега стигам до въпроса на госпожа Иванова по отношение на прегледа на а, разходите. Отговорът е да, беше направен подобен преглед за за, при подготовката на бюджета за 2012 с трима членове на подгрупата по бюджета, разгледахме всички разходи. Същото се отнася и за проекто бюджета за 2013. А, ние непрекъснато се опитваме да реализираме по-нататъчни економии. Да ви дам един пример. Неодавна доктор Делея, член на Сметната палата, беше наш гост и от него а, научихме за економиите, които палатата а, постига, като интернализира а, мерките си за сигурност. И се обърнахме към Люксембург да видим дали не можем и ние да направим нещо подобно, за да реализираме економии. Гехаштан също трябва да участва в, в тази работа, тъй като сигурността е част от съвместната работа, е съвместна служба. По отношение на въпроса на Герхард Епинг. През 2012 година, а като вземем предвид и инфлацията, ръстът на разходите е отрицателен. И съм сигурен, че и през 2013 година пак ще бъде така. И както повторих и преди, както казах и преди, нашите членове повечето от времето са в своите организации съответно знаят какви економии трябва да се направят и те са много разумни в бюджетните си предложения за 2013 предложения, които отразяват реалността в нашия свят. Някой каза, че ние като че ли сме изпаднали от радарния екран. Но ако комитетите са увеличили своята информационна дейност, това е защото те искат тяхната работа да бъде известна. И те допринасят много за политиката и законодателната работа на законодателните органи, също и за, на бюджетните органи. Миналата седмица а, апелативният съд в Белгия оправда господин Огалдо, от, по всички обвинения. Това е най-новото, което мога да ви кажа. Аз съм, е, съм и във Фейсбук, аз съм и блогър и съм пасивен участник в Твитър. Е, но с радост ще кажа на господин Епинг, че нашия заместник председател е, по комуникации Тана Мария Домана е, е много активен участник в Твитъра. Трябва да ви кажа, че тя сигурно твитва дори сега както говорим. През 2003 година в рамките на Европейската конвенция за бъдещето на Европа, бъдещето на Европа, искам да цитирам Николай Вамин, датският министр на економиката, на, е, по европейските въпроси, който каза по време на економическа и социална криза ролята на вашия комитет е по-голяма от всякога. Благодаря. Ако има други въпроси, опасявам се, че ще трябва да обменим информация по Twitter. Сега е ред на господин Хардан от Институцията на Европейския омбудсман. Благодаря, господин председател. Първо, в отговор на въпроса на госпожа Гресле, относно точния брой на персонала при нас. Имаме тази информация. Тя е в а, сбит а, вид. Ще я изпратя на госпожа Гресле след а, днешното заседание. В отговор на въпросите на госпожа Аяла Сендер, тя зададе важния въпрос колко време отнема разглеждането на една жалба. Тук има две гледни точки. На първо място винаги трябва да се установи равновесие между дълбочината, в която се навлиза при една жалба проучване и времето което отнема разглеждането на една жалба. Не винаги кратките срокове водят до високо качество. Понякога трябва да се навлезе в по- голяма дълбочина. Естествено осъзнаваме, че колкото повече се бави правосъдието, толкова повече се стига до отказ от правосъдие. Така че ние се опитваме да променим всички свои процедури и да създадем цял набор от възможности, за да може за всеки конкретен случай да се използва най-добрата опция и ако тя е и бърза, това е още по-добре. Втората гледна точка е свързана с излишното забавяне. Излишно забавяне може да има във всяка институция – ние полагаме максимални усилия, за да избегнем ситуации, в които някои дела чакат неправомерно и излишно. Имаме обаче ограничен контрол върху такива неправомерни забавания в други институции. Когато досието е в нашата служба, ние имаме възможност за контрол и се опитваме да избегнем забаванията. забавенията. В нашия годишен план за управление сме включили ключови показатели относно дължината на сроковете. Имаме един конкретен показател, свързан с срока за работа относно това дали едно досие е допустимо за разглеждане от омбудсмана или не. Тоест, трябва ли омбудсмана въобще да се занимава с него или не? Целта тук, заложена в годишния план за управление, е вземане на решение в рамките на един месец в 90% от случаите. Миналата година не успяхме да постигнем целта, постигнахме 70%. Опитахме се да видим как може да се подобри нашето изпълнение на целта. Запазихме тази цел и като част от вътрешната реорганизация, която споменах по-рано, се включва този процес на съкръщаване на сроковете. Вместо да се праща писмо на жобоподателя, в който в което да се казва жалбата е недопустима и няма как да ви помогна, се изпраща писмо от е, ръководителя на нашата регистратура и се казва какво може да се направи, така че да се надяваме, че следващата година ще мога да ви кажа, че сме подобрили своя резултат е, и сме на много по-голям процент от тези 70%, тъй като 90% е реална цифра. Ние се опитваме сега да направим своите електронни и информационни системи по-съвършени. Това също ще окаже своето въздействие, естествено. И накрая, по отношение на въпроса на Дирк Епинг относно Twitter, вярно е, ако не съществуваш в социалните медии, значи въобще не съществуваш. Разбираме това добре. Част от ролята на омбудсмана е да разговаря с европейските граждани максимално ефикасно. Друг план, който имаме за 2012 година е да подобрим своята видимост в социалните медии, включително в Twitter. Така че 2012 би трябвало да бъде годината, в която и омбудсмана ще започне да участва активно в Twitter. Благодаря господин Хардан и накрая, на не на последно място по значение, представителя на Европейския орган за защита на данните. Въпросът свързан с това дали нашите данни във Фейсбук са защитени добре. Няма да го обсъждаме тук. Може да отговорите, ако искате, естествено, накратко на въпросите. Да, ще се опитам да съм кратък. Ние разглеждаме нашата комуникационна стратегия и може да се окаже, че ние сме в Twitter тази година. По отношение на Facebook, ние не сме особено положително настроени относно използването на информация във Фейсбук, свързана с личните данни на хората. Първо, по отношение на финансите, свързани с 2009-2010 година. Избрали сме един служител, кореспондент по въпросите на счетоводството, С други думи, има бюджетен експерт, който е независим и работи и като служител по защита на данните. Той работи от 2011 година. Създали сме регистър на изключенията. Той съществува от 2011 и ще бъде използвани през 2012 година. И накрая по отношение на семейните надбавки. Преразглеждаме ги всяка година възоснова на конкретен формуляр, който сме създали. По отношение на uh, на така наречените KPI, ние се опитваме първо да създадем своята стратегия, и след като тя се появи, ще приемем така наречените KPIs, които ще дадат възможност да се измерят основните да се измерят основните параметри. Става въпрос за ключовите показатели за изпълнение на нашата дейност. Имаме конкретна глава в доклада за нашата дейност през 2011 година, посветена на тази тема. Имаше е, въпрос и за нашите електронни системи. Сметната палата справо повдига този въпрос. Ние знаем, че има нужда от електронна система, която е достатъчно добра за защитава нашите чувствителни данни. Трябва да ви кажа, че Разчитаме на Европейския парламент за електронната и физическата инфраструктура. Един от въпросите, пред който сме изправени от дълго време, е дали можем да използваме рамковото споразумение с парламента за тези цели. Сега сме подписали едно ново споразумение за междуинституционално сътрудничество с парламента и комисията и в неговия протокол се казва, че можем да използваме рамкови споразумения за целите на информационните технологии, за да се подготвим. През 2011 година правихме оценка на пазара, избирахме доставчик, изпълнител на софтуерни продукти, нашата система за отделните казуси трябва да е готова преди края на тази година, преди да качим каквато и да било информация, ще направим външен и вътрешен информационно-технологичен одит, за да гарантираме, че системата ще отговаря на специалните изисквания за сигурност и накрая онова, което спомена палатата като наблюдение, като бележка относно конкурсите. Напълно приемаме бележката на Сметната палата, че не може да има вътрешни конкурси и трябва да използваме услугите на ЕПСО. В нашия подробен отговор ще видите защо през 2009 година е имало изключения. Знаете, че се стигна до заплаха да загубим 50% от персонала, който имаме на временни договори и заради това решихме да използваме вътрешни конкурси, не за друго. Имате тази информация. Благодаря, господин Докси. Благодаря и на всички останали представители на другите институции. И така, мисля, че приключихме с е, това изслушване, но сега е, в края ще дам думата още веднъж на представителя на Сметната палата. Благодаря, господин председател. В началото искам да се присъединя към онези, които ви поздравиха най-сърдечно за избирането ви за председател на тази комисия. Желаем ви много успехи. Искам да ви уверя, че председателя на Сметната палата и всички колеги очаква с нетърпение да ви опознаят по-добре и са готови да ви сътрудничат, за да може ви и вашата комисия да постигнете възможно най-добри резултати във вашата работа. Искам да благодаря на госпожа Яла Сендер, за която трябва да кажа, че проявява завидна усърдност в своята работа, за да се гарантира по-голяма отчетност на всички европейски органи и институции. Благодаря и на всички депутати, които представиха писмени и устни въпроси във връзка с този процес на освобождаване от отговорност. Господин председател, позволете ми да наблегна на ефикасното сътрудничество, на което станахме свидетели от страна на различните генерални секретари на органите, чиято дейност следим днес. През последните години ставаме свидетели на подобряване на финансовото управление в институциите и много често ставаме свидетели на конкретни уместни последващи действия спрямо нашите препоръки. Отбелязваме си важните въпроси, повдигнати от членовете на вашата комисия и отговорите, които бяха дадени. трябва да кажа, че ще продължим да следим най-внимателно различните проблеми, свързани с стабилното, здравото финансово управление в различните институции. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Галия. Сега, според мен, е време да благодаря и на вас и на всички ваши колеги от Сметната палата. Знаете, че всички уважаваме независимостта на институциите, но трябва да зачитаме и работата на Сметната палата. И сега давам думата на госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председател. Преди всичко ще изразя задоволство от отговорите, които получихме. Остават малко въпроси за доизясняване. Повечето бяха изяснени. Благодаря и на господин Галия за това, че реализира този доклад. Благодаря и на всички други представители на останалите институции, на господин Кало е, Ескобър, на господин Руис Гарсия, господин Вестлейк, е, господин Шталь, господин Хартен, господин Докси. Имахме възможност е, да получим отговори, които навлязаха в дълбочина на проблемите които бяхме засегнали. Позволете ми в заключение да благодаря и на секретарията на нашата комисия. Вие те първа ще видите колко ефективно, колко о, добре работят сътрудниците от секретарията. Благодаря много и на а, а, всички тези, които а, с документи и с конкретни консултации ми помогнаха. Председателят, е, благодаря на всички, благодаря и на докладчика, е, благодаря на представителите на е, институциите още веднъж. Приключваме с разискванията по тази точка и преминаваме към точка 9. Тук става дума за специален доклад на Европейската сметна палата на тема успешни ли са моделът и управлението на агроекологичното подпомагане Сузана Бръш-Бохата е докладчик на Европейския парламент, а представителя на Европейската сметна палата е господин Олави Аланисиле. Давам му думата. Herr Olava Nisile, Sie haben das Wort. Vielleicht darf ich bitten, dass... Имате думата, господин Олави Нисиле. Ще помоля всички, които напускат залата, да продължат с разговорите извън залата, така че ние да можем е, да поработим експеритивно и последващата точка. Yes, uh, you, Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати, Удоволствие за мен да ви представя специалния доклад на палатата а, по агри, агри а, екологическата помощ, която се оказва. Първо, нека ви дам някои данни и да кажа нещо за обхватът на одита. Второ, ще ви представя главните резултати на Сметната палата и накрая ще се спра на някои от главните препоръки. Подкрепата, която се оказва а, за агроекологични нужди е доста голяма. 2,5 милиарда всяка година. От тази помощ се дава на 600 хиляди фермери, за да могат да осигурят е, екологичността на своите стопанства. Трудно е да се постигне ефективност на тази политика, защото става дума за нещо, което се изпълнява доброволно от селските стопани. Наред с това, плащанията трябва а, се отнасят главно за а, а, компенсиране на а, възможните загуби от изпълняването на тези е, изисквания за опазване на околната среда. А, не се очаква е, фермерите да имат някаква печалба от това. Сега нещо за обхвата на одита. Необходимо е да се е, установи дали тази практика е добре проектирана, добре управлявана. И одита трябваше да отговори дали тази политика е, дава осезнаеми е, ползи за околната среда. Одето обаче е, не може да измери количествено въздействието на помощта, която оказваме в това отношение. Преди да ви представя резултатите, искам да направя някои общи забележки – Имаме значителен напредък пред последните 20 години, от как тази политика е в действие. Голям брой селски стопани сега използват устойчиви начини на отглеждане на култури и въобще на селско-стопански практики. Обаче одитът установи, че са необходими по-нататъчни крачки в някои области. Ето някои примери. Първо, общите ни цели са твърде е, общи. Е, и е трудно да се установи какво е постигнато. Е, тоест, политиката не е така проектирана, че да може да се видят какви са осезаемите резултати за околната среда. Второ, процедурите за оказване на помощ и насоки на фермерите, общо взето добре се прилагат, но основаваме установяваме значителни проблеми по отношение на сумите, които се дават и слабости при изчисляването и а, няма липса на диференциация а, на регионално и а, локално равнище. Трето, страните членки трябва да оказват, използват тази помощ съобразно специфичните нужди. Обаче одита установи, че страните членки не отделят достатъчно внимание на необходимата степен от целен... на целенасоченост при използването на средствата по тази политика. На базата на одита а, ние формулирахме редица препоръки за подобряване на работата. Ще спомена някои от тях. Комисията и страните членки трябва да е, формулират ясни цели за програмата за развитие на селско-стопанските райони и ясна връзка да има между плащанията, които се правят за опазване на околната среда и а, нуждите. Второ, страните членки трябва да събират необходимите надежни данни за това как е извършена работата. За следващия програмен период – Комисията трябва да прецени дали средствата не трябва да бъдат по-добре насочени за конкретни, специфични нужди на опазването на околната среда. Отбелязваме, че комисията предлага а, нещо подобно, което отговаря на нашите а, препоръки за осигуряване на по-голяма видимост на резултатите. Това отговаря на нашата четвърта препоръка. Въпросът е дали помощта трябва да се разделя на конкретни действия за решаване на конкретни проблеми и по-общи действия за опазване на околната среда в селско-стопанските райони. Друг пример – в който комисията е възприела нашата препоръка. Това са колективните договори. Този подход е важен, за да може по-ясно да се види каква е ползата за околната среда от нашите действия. Но ясно личи, че по-добро формулиране на целите и насочване на средствата е необходимо да бъде предвидено в следващата програма за развитие на селско-стопанските райони. Господин председател, благодаря на вас и на всички дами и господа за вашето внимание. Благодаря на докладчика госпожа Абзобохата за нейната работа, за конструктивните забележки и препоръки в рамките на Комисията по бюджетен контрол. Готов съм да отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря, господин Алювира Нисле. Давам думата на нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Ще ви представя моето мнение по 15-я доклад на Европейската сметна палата за управляването на помощта, която се оказва за опазване на околната среда в селското-стопанските райони. Агроекологичната помощ е важна част, представлява важна част от европейския бюджет. От 2007 до 2013 година за това са отделени 22 милиарда евро като част от програмата за развитие на селските райони Комисията управлява тези средства с помощта на страните членки. И целта на тези средства е да бъдат стимул за фермерите да работят по за опазване на околната среда и екологосъобразни практики да въвеждат. Сключват се договори с селско-стопанските производители, а с страните членки се включват договорите и те отговарят за изпълняването им. А комисията контролира дали нещата са добре организирани и дали има резултати. От началото на прилагането тази политика е отбелязан значителен напредък, но все още има и някакви проблеми които намаляват положителното въздействие на тези мерки. Да кажа нещо за установените слабости. Както се отбелязва в докладата на Сметната палата, резултатите трудно се отчитат не може да се квантифицират. Следователно, много трудно е да се следи как се прилага тази политика и какви са нейните резултати. Съгласна съм с палатата, че страните членки трябва да разработват по-добре програмите си и по-добре да следят тяхното изпълнение. Трябва да се вземат предвид и специфичните нужди на защитата на околната среда. В 39 случая от аудитираните на агроекологията. Съветът е, желае е, повече гъвкавост, е, повече възможности за избор от едно по-голямо меню, така да се каже. Естествено, че има аргументи и в полза на тези критични бележки на съвета, но Държавите членки могат ли да се справят с тази свобода на действията, която желаят да получат. Е, ще успеят ли да постигнат желаните резултати? Е, в доклада на Сметната палата е, трябва да се разгледат констатациите и за 2002 и за 2005 година, когато също бяха изготвени доклади по темата. Да, би трябвало да получим повече информация за тези 22 милиарда. Е, така, същинската връзка с опазването на околната среда все още не става ясна. Ето това е големият проблем. Доколко е, тези помощи е, за агроекология помагат за опазване на околната среда. Като погледна заключенията от съвета, нещата ми напомнят на треньор на футболен отбор, който е загубил току-що с, да кажем, 10 на 1, но също времено той се опитва някакси да се отеши и твърди, че въпреки всичко има напредък. Подчертава се във всеки случай, че се изискват по-дълги срокове, един по-продължителен период, за да се постигнат истинските резултати, които да могат да станат видими, осезаеми. Това не е съвсем точно. Според мен и би трябвало да можем още сега да измерим резултатите. Съжалявам много, че няма представител на съвета на днешното заседание, но във всеки случай след е, този критичен доклад на Сметната палата, питам се как е, съветът въпреки всичко намира утешителни думи и смята, че резултатите не са лоши. Хубаво е в крайна сметка да се вземат при сърце заключенията и препоръките на Сметната палата. Е, господин председател, аз съм абсолютно съгласен с е, заключенията, представени от е, нашия докладчик. Аз съм много загрижен за околната среда, за природата е, и бих могъл и по-критично да изразя някои от заключенията, но важното е, че става ясно, че ние желаем да постигнем едно по-добро опазване на околната среда и е, една положителна нагласа към съответните екро, е, агроекологични мерки и от страна на земеделските стопани. Държавите е, членки при всички положения обаче трябва да уточнят за себе си критериите, по които ще прилагат тези мерки и начина по който ще ги осъществяват. Благодаря, колега. Други заявки за изказване няма. Надявам се, че не съм пропуснал никого. Позволете ми тогава да дам думата на представителя на Сметната палата. Но не, извинете, комисията може би също желая да вземе думата. Да, заповядайте. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Искам да благодаря на Сметната палата на докладчика за коментарите. Благодаря и за препоръките. Комисията отбелязва постигнатия напредък и благодари на Сметната палата за съответните препоръки. Господин председател, искам да подчертая важността на това агроекологично подпомагане в рамките на ОСП. процента от земеделската земя се засяга от тези мерки и както се казва и от Сметната палата, 25% от цялостния бюджет се засяга от тези мерки за агроекологично подпомагане. Всъщност е, има известен напредък по отношение на критиките, критиките няколко коментара. Нека в началото да кажа, че в следващия период 2014 е, до 2020 година ОСП ще укрепи зеленото си измерение, като отчита и съчетават двата стълба. Първия стълб предприемане на един по-цялостен териториален подход, както препоръчва и палатата. Според този подход ще има мерки, които ще бъдат финансирани на годишна база и ще се отчитат тук и преките плащания. И втория стълб, отиване по-нататъка по един по-целенасочен начин ще се извършва допълнително плащане спрямо плащането и мерките в първия стълб. Така че ще има промяна между мерките зависимост от стълбовете. Каква ще е базисната линия, например, за Натура 2000, за агроекологичните мерки, за други програми. Тази базисна линия ще се променя зависимост от задължителните изисквания, свързани с доброто агроекологично състояние. Базисната линия се променя в зависимост и от ежедневното развитие на нещата. Онова, което ще продължим да изплащаме, ще бъде разход за транзакции възоснова на промените на така наречената базисна линия. Така че ние се опитваме да укрепим определянето на целите по втория стълб и да комбинираме това укрепване с придаването на по-зелен характер на мерките по първия стълб. И всичко това ще бъде обект и на засилено наблюдение и оценка в рамките на цялостната нова структура, която ще наследи старата структура. Имаме регламент 1698 за настоящия период и този регламент ще бъде укрепен сега с показатели по тези два стълба, за които говорих. Общата рамка за оценка и наблюдение, която наричаме СМИФ, включва оценки и показатели, свързани с въздействието, оценки и показатели, свързани с резултатите, освен това. Тази рамка включва 7 показателя за въздействието, 4 от тях включват екологичното измерение – вода, почви, биоразнообразие и така нататък. Бих искал да наблегна на този елемент, защото когато измерваме последиците на агроекологичните политики, трябва да отчитаме времето за измерване на тези последици и въздействия. А то не е малко. С удоволствие чух от палатата, че 16 години след прилагането на тази политика започваме с регламент 2078 от 1992 година. 16 години е, след е, началото на мерките, ние вече сме на правилния път и това се казва и от докладчика. Но има нужда естествено от още по-големи промени в наблюдението и надзора. Трябва естествено да има още по-ефикасни мерки при определянето на целите. Ето защо в новото предложение укрепваме ролята на мрежата за оценки. Знаете, че има такава европейска мрежа за оценки. И това укрепване на тази мрежа ще бъде свързано и с усилията по още една мрежа. Това е мрежата за политиката по развитие на селските райони. Тя има за цел да дава информация на фермерите относно това, което им е необходимо, както и да разпространява най-добри практики. Така че, мисля, че в крайна сметка сме на правилния път и сега ще останем на този правилен път. Сега по отношение на отправените критики. Натиска върху околната среда в рамките на различните програми и във връзка с член 68 включва мерки в първия стълб и третия период. Агроекологичното въздействие трябва да отчита и други фактори, като например запазването на качеството на водите, наличието на питейна вода. В тази връзка трябва да има и конкретни цели, свързани с опазването на местообитанията и не само. Така че, когато отправяте критики, моля ви, не забравяйте, че когато комисията одобрява програмите, тя отчита така наречените интелигентни цели – в различните програми. Целите са интелигентни, но не съществуват сами за себе си. Те са взаимно обвързани и когато измерваме последиците от една политика, не трябва да забравяме връзката между различните цели по една програма – Цели, които трябва да доведат до конкретни резултати. Споменах наблюдението. По отношение на критиките, свързани с минималното ниво на участие, за да се гарантира съответния очакван екологичен ефект. Трябва да се наблегне на следното. Изчисляването на премиите се прави възоснова на това, което ни каза палатата, плюс допълнителни разходи. Тези два параметъра направляват калкулациите. Калкулациите не се създават възоснова на някаква сума, която може да насърчи допълнително освояване. Това изчисление е задължение на държавите членки. Комисията разглежда тези оценки от държавите членки, когато одобрява програмите. Тези оценки са изключително подробни и изискват време и усилия от страна на човешките ресурси. Трябва да има споделено управление. Комисията определено прави оценка и иска потвърждение на информация от страна на държавите членки. 39% договори, които не са свързани с конкретни агроекологични мерки. Тук искам да подчертая, че се отчитат не само натиска върху околната среда, но и различните възможности за влияние върху биоразнообразието, например водите, за които вече говорих. Нека да кажа, че ако не се прилагат такива мерки, ще има изоставяне на обработваема земя и в още по-голяма степен. Целта на новите предложения е да лансира един колективен подход и да насърчи ролята на лидер. Тази програма, както и да има малко по- целенасочена работа относно натиска върху околната среда. Мисля, че така давам отговор на най-важните повдигнати въпроси. И накрая, когато разглеждате концепцията за развитието на тази политика за бъдеще, трябва да обърнете внимание на шесте основни приоритета. Два от тях са насочени към агроекологичното измерение. Един показател е свързан с ефективността на ресурсите, а втория е свързан с лесовътството и с екосистемите. По тези цели се отчита биоразнообразието, освен това включват се Натура 2000, управление на почвите и водите. Тези всички аспекти, подкрепени от а, един по-добър надзор съставляват основното усилие на комисията да се отчита по-добре агроекологичното измерение. В комбинация и с мерките по първия стълб, по който, както ви казах, 30% от бюджета отиват за така нареченото зелено измерение. Естествено и по двата стълба има допълняемост на усилията. Надявам се, че рамката за мониторинг и оценка в бъдеще ще постигне своята цел за придаването на един по-екологичен статут на а, аграрните политики. Благодаря. Благодаря, господин директор. Благодаря ви за обясненията, дадени от е, комисията. Преди това е, един от колегите спомена съвета. Е, дали представителите на съвета ще вземат отношение по зададените въпроси? Очевидно не. Тогава ще дам думата още веднъж на представителя на Сметната палата за заключителни думи, господин Олави Ален Благодаря, господин председател. Както беше споменато, има подобрение в работата в тази област. Не трябва да подценяваме сложността на тази политика. Но също време, на което и господин Итала и господин Герман казаха, все още има възможност да се подобри тази политика с приемането на нови законодателни актове от 2013 нататък. Затова се надявам, е, че от нашия доклад ще има полза, когато парламента обсъжда мерките за следващият е, период. Необходими са подобрения. И бих искал да повторя още един път. Комисията трябва да се постарае помощта да бъде диференцирана, специфична, оправдана. Страните членки трябва да доказват по-добре нуждата от плащане при едни или други селско-стопански практики. Комисията е направила предложение за така нареченото позеленяване на ОСП. Разбира се, Сметната палата не е формулира политики. И затова на този етап ние разглеждаме всички направени предложения и своевременно ще вземем отношение възоснова на резултатите от нашите предишни одити. Предложението за поздравяване, където 30% от преките плащания ще бъдат свързани с определени селско-стопански практики, е много важен елемент от предложенията на комисията. Виждаме тук сходство с нашите препоръки, а, че а, плащанията за нуждите на опазване на околната среда трябва да бъдат разделени на по-прости преки действия и по действия, които изискват а, така по-сложен подход. И тук, разбира се, има различни елементи. Необходимо е също така упростяване. В никакъв случай не трябва да увеличаваме без да е необходимо сложността на прилагане на тази политика и съответно административните тежести. Искам да благодаря на комисията за конструктивната дискусия. Благодаря. Благодаря. Накрая докладчика. Благодаря за интересната дискусия. Určitě budete souhlasit, že naším... Благодаря за интересната дискусия. Сигурна съм, че средствата за тази политика, над 2 милиарда евро, трябва да бъдат използвани възможно най-ефективно и от тях да има истинска полза за околната среда. Представителят на комисията ми вдъхна надежда, че нашите препоръки ще бъдат взети под внимание и приложени на практика. Благодаря. Благодаря, е, госпожо Хота. Е, и така, приключихме и с точка 9. Е, ще преустановим заседанието на комисията за днес преди обяд. С точка 10 ще продължим в 15 часа. Благодаря за експедитивната работа. А сега преминаваме към заседание на координаторите при затварени врата.